Ladies and gentlemen, good afternoon. Председателя, дами и господа, добър ден. Добре дошли на всички на това съвместно публично изслушване. Дали е време да преразгледаме лятното време? Това е съвместно изслушване на Комисията по правни въпроси, Комисията по индустрия, научни изследвания и енергия и Комисията по транспорт и туризъм. За съжаление, поради е, заболяване и други ангажименти, двамата председатели на другите две комисии не могат да присъстват на настоящото заседание но аз е, бих искал от все сърце да пожелая добре дошли тук е, на е, всички, които ще вземат думата на това изслушване. Освен това, искам да поздравя и господин Петър Шилър, който е боец за отмяната на промяната във времето. Неговия документ, е, наречен е, само един единствен път, ви беше раздаден. И е, така, добре дошли на всички. И преди да дам думата на нашите изтъкнати е, участници, бих искал да ви е, помоля да е, запазим едноминутно мълчание. Е, за жертвите на немския самолет във френските Алпи. Едноминутно мълчание. Thank you very much. The first part. Така. Първата част от днешното заседание ще бъде посветена на въпроси от правомощите на Комисията по транспорт и туризъм. Бих искал най-напред да дам думата на Виктория Гил Касадо, която завежда служба планиране, комуникация и интернационални връзки в Генерална дирекция МОВ на Европейската комисия. Е, госпожо, имате 10 минути за изказване. Благодаря ви предварително. Благодаря, господин председател. Господа депутати, Комисията ви благодари за тази възможност, която ни предоставяте да участваме в тази интересна дискусия. Бих искала да очертая директивата, прията от комисията още през 2001 година. Два пъти в годината променяме часа от зимно до лятно време и от лятно към зимно време. Тази практика беше въведена още 60-те години, а през 70 години се въвежда в повечето от европейските страни. Но тази промяна не винаги се извършва едновременно в различните държави членки. Е, с появата на вътрешния пазар става ясно, че е, трябва да има хармонизиран подход е, към подхода към лятното време в Европейския съюз. Трябва да се осъществи. Ето защо има и съответна директива. Законодателството на ниво Европейски съюз се цели да се гарантира реално функциониране на вътрешния пазар. Как? Като се предоставят ясни правила за двете промени във времето, които се извършват ежегодно. Е, лятното време беше въведено на национално ниво, но от държавите членки, е, така че единственото решение, което е, беше взето в началото на европейско ниво, беше да се определят датите и в колко часа точно това трябва да стане. Директивата, която е, днес се прилага, е, е директива, както вече казах, от 2001 година. Е, тогава тя се прилага от 15 държави членки. И всички те е, настояват Европейската комисия да се стреми към хармонизация, защото вече се наблюдават известни затруднения на вътрешния пазар поради разликите при въвеждането на времето спрямо една страна в друга. Примерно по отношение на е, транспорта се променя работното време. Необходимо беше да се търси е, координиране на различните графици. И съобразно с тази директива, комисията предложи доклад е, върху отражението на режима на лятното време още 2007 година. И този доклад се основаваше на данни, е, с които Европейската комисия разполага след различни консултации, но също така това бяха данни предоставени от различните държави членки. Е, това са данни за ефекта на въпросния режим. Е, повечето от държави членки е направиха следното. Те се допитоха до да различни отрасли, например културата, транспорта, здравеопазването и така нататък. Възоснова на направените констатации в този доклад, още 2007 година, ние е, виждаме, че в областта на енергетиката се правят известни економии, това е безспорно, економии вследствие на промяната във времето, но все пак е, тези економии не са чак толкова значителни. От друга страна, има някои страни, като например Естония или Португалия, е, които направиха проучвания и които стигнаха до заключението, е, че няма чувствителни промени няма е, чувствителни изменения вследствие на въвеждането на лятното време. В областта на здравеопазването е, се вижда известно отражение е, съня, биоритъма, и това се променя вследствие на е, ежегодните две промени във времето. Но едновременно с това изменението също не е изключително чувствително, така че е, доклада от 2007 година стига до извода, е, че прилагането на лятното време може да насърчава повече разнообразие вечерта, но се пести малко енергия но е, всъщност, е, ако изобщо има отрицателен ефект, той е слаб. Вследствие на което ние решихме, че е по-добре да остане настоящото лятно време. Миналата година, през 2014 година, ние изготвихме друг доклад. Е, комисията поръча изследване за наблюдение на потенциалния ефект върху вътрешния пазар, ако няма хармонизирано лятно време в Европейския съюз. В това проучване се разгледаха отделни случаи, отделни казуси и извода беше, че ако няма хармонизацията, може да има допълнителни разходи, като например за тези, които доставят енергията, но е важно да се посочи, че тези, които извършиха изследването, не предвидиха варианти, при които трябва да се види какво би станало, ако не се прилага лятното време. И е, това проучване е, може да се намери на страницата на Европейската комисията. Така че, възоснова на двете направени проучвания и възоснова на прилагането на директивата, ние стигнахме до извода, че ако отменим режима на лятното време и тази хармонизация, това ще доведе до чувствителни неудобства, не само за гражданите, но и за предприятията. Ето защо ние е, искахме да е, е, подчертаем това, което казах в началото. Директивата е изключителен инструмент, за да се гарантира хармонизирането на инструментите, свързани с времето, във връзка с нормалното функциониране на вътрешния пазар. Някои държави членки са поискали да се отмени лятното време или да се измени то. Независимо от това обаче, ние продължаваме да бъдем убедени, че е, директивата от 2001 година продължава да бъде целесообразна. И е, в края на това изложение аз искам да ви напомня, че тази седмица е, в събота ще сменим времето и ще завъртим стрелките един час по-рано. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря много госпожо. Мисля, че е добре да чуем още едно представяне и да изслушаме въпросите амблок за двете презентации, ако сте съгласни. Така че давам думата на друг наш уважаем гост, господин Брайан Лоутон с консултант по безопасност на транспорта от лабораторията, изследователска лаборатория по транспорта на Великобритания. Имате 10 минути, слушаме ви. Благодаря, господин председателю. Да, както чухте, аз се наричам Брайан Лоутън и работя в сферата на изследванията в транспорта. Ние сме частна фирма, създадена през 96-та година, но работим, ние сме организация с нестопанска цел, т.е. ние инвестира, се финансираме основно чрез изследователска дейност и сме економически независими. Както виждате и на показаната снимка, работим и в сферата на изпитване здравината на автомобили. Да започнем от начало. Тук на тази карта виждате различните часови зони в Европа. Слънцето изгрява на изток и залязва на запад. Тоест, колкото по-далеч на изток се намира страната, толкова по-силно сте засегнати, както чухте от Виктория. Е, всяка пролет ние придвижваме часовниците един час напред и през есента ги връщаме един час назад е, няколко интересни момента. Е, Исландия остава на времето по Гринич е, след това Британия, е, Великобритания, Португалия променят с един час и след това се връщат, е, Алжир, Тунис и други африкански страни не променят времето, но повечето европейски държави правят тази промяна. Известно е в много страни, че това се нарича времето за пестене на дневна светлина. Е, така че идеята е да се възползваме от по-дългите летни дни, като през зимата деня е по-кратък е, е, съответно променяме. Е, на английски наименованието е, е време с бестящо дневна светлина, което малко обърква, но така или иначе ние можем да се възползваме по-добре от времето. Тръгвам от работа сутринта и е светло, прибирам се потъмно. Така че е, през лятото при промяната денят ми е по-дълъг. Е, безопасност на движението в тази светлина е, има по-малко опасност от пътно-транспортни происшествия, както за водачите, така и за пешеходците през светлата част на деня. Така че ранните утрени са по-благоприятни, както и късните следобеди. И, но следобед и вечер се пътува повече, има по-голяма активност по пътищата, така че като цяло резултатът е, че промяната на времето имаме по-малко ПТП през ам, следобедните часове и повече през сутрешните часове, но не толкова, че да изравнят или да надхвърлят тези, които се случват в следобедните и вечерни часове и да се върнем към моята родина. Ето данните от Великобритания от 2009 година. Е, е, е, правил съм и други презентации, но виждате как изглеждат пътно-транспортните происшествия през дена. Най-малко са през от полунощ до рано сутринта и все и повече в следобедните часове. Между 8 и 9 часа сутринта е, но най-много са в следобедните часове. 3, 4, 5, 6 следобед. Идеята е в лятното време да намалим тези инциденти. И може да възникнат повече ПТП в лявата част на схемата, но като цяло броят им намалява. Резултатът не е един и същ за цяла Европа, особено колкото по-далече на север отивате, където е, летните дни са много дълги, а зимните много, кратни, много кратки, там няма особена разлика е, далече на юг е, нямате също особена промена. В през Португалия дори през зимата има 10 часа дневна светлина. Но е, така или иначе въпросът е, че в западната част на Европа е, това е особено изгодно и полезно като промяна, отколкото в източната. Е, боя се, че най-добре познавам Великобритания. Е, така че ще се позова на британския ни опит. Ние казваме, че ако тръгнем от, е, от ранни часове, ние стигаме дори по-далече. Защо да не отидем два часа напред е, и дори за цялата година? Така че между 68 и 71 година ние задържа е, прилагахме европейското часово време, т.е. централно европейското от 7 до 10 сутринта и от 16 до 19 вечерта. Забеляза се 12% намаление на жертвите на пътно-транспортни происшествия т.е. лятното време през цялата година спести, и спаси по-скоро много човешки животи. Но разбира се, това не утешава онези, които са загубили живота си в тъмните утрени. И всъщност никой не може да каже какъв би бил броя на жертвите, ако не бяхме направили промяната не можем да кажем кои са тези, които биха е, оцелели. И разбира се, нещата стояха така, но сега се промениха. През, специално през 2009 година е, с, започнахме да мислим за единично и двойно е, лятно време Тоест, е, Гринич плюс 1 плюс или плюс 2 часа. Е, така че по този начин бяха предотвратени около 80 е, е, смъртни случая и около 200 сериозни наранявания. В Шотландия, разбира се, въпросът бе подложен на сериозен дебат, а в далечните северни острови на Великобритания, може би дори броя на жертвите е по-голям. Португалия премина към централно европейско време в края на 60-те и след това в началото на 90-те години. Но тогава идеята не е била да се, да се използва повече дневната светлина. Така че не можем да приведем това като пример. През, в Швеция има известни подозрения, че броя на пътно-транспортните происшествия се влияят от промените, но всъщност статистиката показва, че всъщност обективна промяна няма. В Германия където бе въведено лятното време, като се очакваше по-малко по-малко жертви, се оказа, че техния брой увеличава. Тоест, хората използват по-дългия ден, пътуват повече и така се стига до повече пътно-транспортни происшествия. Виктория вече спомена неодавнашния доклад на Европейската комисия. Като цяло ще кажа, че хората явно нямат нищо против смяна, преминаването към летно и зимно време. И ако се върнем към консултанциите, таката фирма за селското стопанство от 1995 година, за Великобритания става ясно, че промените не влияят особено на промените. Очевидно е, че така или иначе промяната води до едно по-добро решение. И така, в обобщение, обичаме ранните утрени, светлите утрени, но предпочитаме светлите вечери това обаче води до повече пътувания през светлата част на деня. Тук обаче има известно, известен брой неизвестни. Така че мисля, че трябва да се помисли от политическа гледна точка. Това е което имам да ви кажа. Благодаря за вниманието. Uh, Благодаря за презентацията. Много интересна презентация. А сега имаме време за въпроси и евентуално отговори от първите ни двама оратори. И така, започваме. Първият желаящ да вземе думата госпожа Ниблер. Благодаря, господин председателю. Сърдечна благодарност към представителката на Европейската комисия и поканения експерт. Позволете да кажа и аз нещо. Аз съм от една голяма държава членка и два пъти годишно хората у нас са крайно недоволни от смяната на времето и всеки път е, към нас се обръщат с молба да предприемаме инициатива за връщане на времето. Въпрос към комисията. Това е въпрос не само европейски. Имаме времеви коридор, имаме аспектите на единния пазар. Е, иначе държавите членки трябва да решат ще променят ли времето или не но искам да кажа, че за много наши сънародници е, това е крайно неприятно. И може би комисията трябва да помисли какви биха били последствията, ако няма преминаване към лятно време. Второ, въпрос към докладчика. Относно транспорта, вие много подробно описахте е, вашите емпирични резултати за безопасността на движението. Чувам, че особено при влаковете промената на разписанието е много скъпо. Два пъти годишно се променят е, разписанията. Имате ли статистически данни? по този въпрос. Имам още един въпрос относно отражението върху биоритъма. Аз а, а, получих последната седмица а, е, информация от медици за отражението върху биоритъма на хора и животни. Е, но това е въпрос, който ще задам във втория кръг от въпроси. Общо взето, председателят. Да, за биоритмите ще говорим след това. Сега давам думата на господин Ройл. Благодаря. Уважаеми господин председателю, извънредно много се радвам, че най-сетне успяваме да направим изслушване по тази тема. Тоест Европейския парламент за първи път се занимава с въпроса дали това е правилно или не. Когато аз започнах да работя по въпроса, Ставаше дума за баналния въпрос дали изобщо е правена оценка по директивата. След много настояване комисията е, направи тази оценка от 2007 година. Препоръчвам на всички тук присъстващи да прочете този доклад. Това е като кабаре. Да страховито е просто една смешка. Но също защото всеки е писал каквото е искал, е, за да каже не, не искаме да пипаме нищо но не е сериозно. Аз се опитах да говоря с държавите членки. Никога не получих конкретен отговор. И сега комисията излиза с ново проучване, съвсем прясно, Можем да го разгледаме е, това е, е проучване, но то не отговаря на никакви научни критерии. Просто пилеене на пари. Възмутително. И ми е странно, че отново въпросът стои пред нас. Тук не е въпрос на доверие. Аз искам факти. Не ми стига гражданите да казват искаме, не искаме и е, научаваме, че в движението има повече ПТП, повече жертви. Това е аргумент. Е, аз не познавам нито един човека. Е, винаги се говори, че е необходима европейска хармонизация. Не съм чула, чувал до сега някой да говори, че една държава членка трябва да отмени лятното време. Говорим за цяла Европа, разбира се. И ми се ще да поставя един процедурен въпрос. В момента научавам, че всеки казва другия да започне. Държавата членка казва да започне Европа, Евро, Европейския съюз казва държавите членки да поискат. Кой всъщност отговаря, ако искаме да променим нещата? Кой може да вземе решение? Нека да чуем коректна информация. Много ще бъда благодарен за това. Това е немаловажен въпрос нито една държава членка за момента а, не е предложила промяна. Това не ме изненадва, защото това е допълнителна работа, но това все още нищо не значи. Благодаря. Uh, yes, I will take one more question. Още един въпрос и после ще отговарят нашите оратори и после пак ще има сесия от въпроси. Господин Стеховски сега. за... Благодаря ви за започването на този дебат тук в Европейския парламент. Мисля, че тук имаме много важни лица, които са заинтересовани от този дебат. Искам също да добавя, че е много важно да разглеждаме въпросите, свързани с нашите граждани. Вече от 6 години се занимавам с тази тема и получих стотици писма. Изчетох също и десетки проучвания по темата. Няма тук да критикувам директивата на Европейската комисия. Няма също да се разпилявам, само искам да спомена данни, които съм чела и които ни бяха споменати в New England of Medicine, това списание през 2008. Имаше едно проучване, което показваше, че трите първи седмици след смяната на а, от зимно към лятно часово време, броят на инфарктите се е увеличи. Има също и друго проучване от 2007 в Science Daily, където се казва, че човекът не може да отреагира на тази промяна на часа. Тоест има проучвания, които показват, че е, тези промени във времето са вредни. И задавам въпрос. Тези проучвания, които са се появили скоро, а, разгледани ли са от нас? В Австралия също има едно проучване на 2008, което говори за биоритмите. И после имаше и друго проучване, по-скорошно. И седмицата след промяната на, часова, на часа се увеличава броя на самоубийствата. около 5 до 7% се увеличава броя на самоубийствата в първата седмица след преминаване към другото време. Също говорихте тук за пътно-транспортните происшествия. Въпросът, който аз задавам, как ще реагираме към всички тези изследвания, например в списание Sleep Medicine, където се казва, че първите дни след смяната на времето има увеличаване на пътно-транспортните происшествия с 8%. Друго шведско поручване говори пък за 11% увеличение на пътно-транспортните происшествия в първата седмица след смяната на часа. Виждате, резултатите са различни. Не с много, но все пак са различни. И вярно е, факта дали има светлина или не играе. И бихме могли да говорим за, систем... за системно увеличаване на броя на лицата, които са жертви на пътнотранспортно происшествие. Това са важни данни, трябва да се занимаем с тях, нали? Сега, моля, нашите оратори да отговорят на въпросите, които са в техните компетенции. Госпожо, ви имате първо думата. Благодаря за въпросите. От социална гледна точка е, въпросът е много интересен, водят се разпалени дискусии и е, оплакванията, които вие тук споменавате от името на гражданите, да, ние ги чуваме насякъде край нас но от гледна точка на комисията като институция, която се чуди как да се справи с евентуалната хармонизация на времето за целите на вътрешния пазар, мисля, че на този етап какво можем да се като въпрос? Дали да, да заличим тази директива? Ако я заличим, добре, какво правим? Ако една или друга държава членка иска да запази промяната от е зимно към лятно число време обратно. Третото решение възоснова на вътрешния пазар бихме могли да предложим да забраним на всички държави членки да променят часа. Но за това решение до сега, поне комисията, не е получила никакво искане от нито една държава членка. Оплакванията, които получаваме, не получаваме хиляди и стотици, само няколко. Обикновено идват от граждани, няколко асоциации също в Европа. Бизнесът явно не се е, тревожи от този въпрос. Напротив, бизнесът иска ясно планиране в дългосрочен план за това кога, какво ще се променя. Така че, ако решим да стартираме третата инициатива, със сигурност няма да знаем какво ще се случи. И дали ще има споразумение между държавите членки в парламента. От институционална гледна точка ние имаме много малко поле за действие, защото решението за стандартно време е в личните компетенции на всяка една от държавите членки. Благодаря. So, um... На отговора за разписанието на влаковете и колко струва това, не мога да ви отговоря. Мисля, че относно науката и научното разбиране, да, вярно, прави сте, имаме нужда. Само така можем да направим нещо, а, нещо конкретно. И тук се връзваме и с третият въпрос, а именно инцидентите, които се получават след смяната на времето. Вижте, така иначе те се случват най-вече заради намаляването и увеличаването на броя на часовете светлина. Това е така наречената сезонна вариация. А, знаете, хората, които имат а, по-променливо настроение, са подложени повече на тези промени. И, така че това е което мога да ви, ви кажа по последните въпроси, които ми зададахте. Take... Благодаря. Господин Бекер сега. Благодаря, господин председател. Благодаря нашите експерти, благодаря на комисията. Много интересна информация ни дадохте. Мисля, че обаче трябва да разясним нещата. Комисията тук е отговорна за поемането на инициативата. В такъв случай, как комисията ще поеме отговорностите по а, тази инициатива? Аз бих казал, че няма дългосрочни научни доказателства по този въпрос. Няма такива просто. Можем да говорим за брой на смъртните случаи, на пътно-транспортните происшествия, но не трябва ли да имаме нещо по-голямо като проучване, например децата, възрастните хора? Те също като че ли има трудности да се адаптират. А това не е включено във вашето изследване. Ако се унищожи и тази промяна във време, ако се заличи, може ли това да стане лесно без допълнителни разходи? И това, за което говорим тук, трябва да бъде и просто една промяна на концепцията за времето. Не знам точно как ще стане това, но това, което трябва да направим е да си зададем въпроса защо трябва ще да сменяме времето. Ако не, ако не пестим никаква енергия. И освен това, нямаме никакви печалби и ползи и в транспортния сектор. И трябва, мисля, да помислим за всичките тези хора. Благодаря. А сега господин Лизе. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за това, че организирате това изслушване. Като координатор по ЕНП много искам и комисията по заедостта да участва, но другите колеги не ме подкрепиха, за съжаление. Считам, че изслушването е много важно. И ще от години няма държава членка не е помолила за отмяна на времето, но пък и сама държава членка не би могла да направи нищо. Необходим ни е европейски дебат. За това ще помоля за предпазлив отговор на следния въпрос е, който ще отчете отношенията между парламента и комисията. Ако парламента направи доклад по собствена инициатива и предложи на комисията да помисли за отмяна. Ще го сторите ли? Можем да говорим с държавите членки. До сега комисията е проявявала винаги много творчески подход, когато има политическа воля. Е, до сега винаги сте правили предложение, когато решите, че е необходимо. Не казвайте, че сега не може. И мисля, че ще бъде добре да дадете наистина подходящ отговор на този въпрос. Thank you very much, uh, Mrs. Hautala. Yeah, thank you very much, uh, Chair. Um, I would like to... Господин председател, аз бих искал uh, да подкрепя почти всичко, което се каза до сега от колегите. Това, което чухме от експерта по безопасност на движението, е, мисля, че това, което чухме е, че отражението на спестяването на дневна светлина ще бъдат различни като количество в различните части на Европейския съюз. Ние страдаме от дългите нощи през ноември и декември. Ако посетите нашите градове, особено е, в Северна Финландия през декември, няма изобщо да видите дневна светлина. Всъщност, вие доста добре ни обяснихте, че понякога последиците си против противоречат взаимно. Е, примерно, дневната светлина е добре за пътната безопасност, обаче немците просто не излизат вечер, следователно има по-малко пътно-транспортни происшествия. Така че това е ли резултат? Това, което ни казва комисията е в пълно противоречие с философията на законодателството на комисията Юнкер. Това, което чуваме от господин Тимерманс, е, всеки път е че всяка директива трябва да има добавена стойност. Тази директива има ли добавена стойност? Дълбоко се съмнявам. Ние трябва да е, се има е, предвид е, законодателната философия на Европейската комисия. Тази директива е излишна и повторителен пример на излишно законодателство. Миналата година, когато бях кандидат, като пръв кандидат по РИФИТ аз казах, че ще отменим а, тази директива и чух и видях хиляда светлинки в Фейсбек. Не знам дали комисията е в Фейсбек и в, в, в, в Фейсбук и не знам дали ще получи хиляда светвания в Фейсбук. После, вие казахте, е, че дружествата искат дългосрочно планиране. Значи ли това, че вие няма да променяте изобщо законодателството? Съмнявам се. Чудя се. Не знам дали комисията има право на инициатива. Господин Лис правилно каза, че парламента може да помогне на комисията да стигне до заключение. Ние имаме и неформално право на инициатива е, с е, мнозинство на членовете. Но така или иначе е, ние представляваме хора, които явно са разстроени. И мисля, че това, което каза господин Бекър е правилно. Е, реалната промяна в часовника. Аз вече не ги промявам. През ноември си казвам, е, скоро ще стане март, през ноември си казвам, скоро ще стане отново март и затова изобщо не превъртам часовник. Е, така. Нека сега да видим вторият кръг въпроси. И извинявайте, аз никога не съм казвала, че е, комисията няма право на инициативи, но парламентът също има своите начини да участва. И това е полезно. Радвам се да видя този доклад. И, както вече ви казах, ние не сме получили никакво искане от държава членка. Ние не можем да предложим изменение без такова предложение. И вече ви казах какви са ни трите възможности, но преди да представим каквото и да било предложение, ние трябва да направим оценка на въздействието. Трябва да ви дадем цифри. Коректни цифри. Не е това, което вие казахте, че не, много, не са много пълни цифрите и са дадени така от държави членки. Така че в рамката на по-доброто законодателство, това, което можем да направим е или да дадем ново предложение, или да заличим предишното, но ако заличим предишното, се връщаме към ситуацията, която имахме преди. Ако една държава членка или две или три от 28 държави решат все пак да сменят часа, тогава не знам. Не знам а, дали бизнеса няма да се разтревожи. Може би тогава а, фирмите в някои държави или във въпросните две-три държави ще са разтревожени и ще се обърнат към нас. Така че не, че нямаме правото на инициатива, но не можем а, да го прилагаме без искане. А ние не сме получили такова искане до сега. Но ние насърчаваме парламента да насърчава учените да ни помогнат да направят анализ как да процедираме. Да променяме, да не променяме и как. За кого е добро това? Мисля, че това е правилната инициатива. Така че комисията няма нищо против да действа дори следващите 100 години. Но комисията има нужда от аргументи, за да бъде по-справедлива в законодателството. Благодаря. Yes, just to come back on uh, primarily the last point. Um... Да, на последната точка. А, наистина, някои хора се им действа положително, други не, така или иначе. А, Що се отнася до транспорта, смятаме, че наистина има добро влияние на светлината върху намаляване на броя на жертвите. Така че имаме ето едно такова моделиране. Но като цяло, разбира се, може да има и нежелателни вторични ефекти. Както вече казахте, това, че хората излизат повече, когато е светло навън. Ами, в крайна сметка ще трябва едва ли не да изчисляваме кой е буден през нощта. Но най-важното е да търсим най-доброто решение. И що се отнася до политическото решение, всички ли искаме, някои ще трябва да направят компромис за всички или пък със сигурност ще има депутати, които ще искат едно, а пък другите ще искат друго. Мисля, че наистина трябва да се е, направи саможертва и понякога това не е лесно и приятно решение. Благодаря. И сега последните два въпроса. Първият от госпожа Кауфман. Благодаря, господин председателю. Подобно на преждеговорившите, аз само ще поставя въпроси и до сега, за сега няма да вземам отношение добре ли е или е лошо да сменяме времето. Тук сме на изслушване. Към колегата от Великобритания искам да попитам. Мен ме интересува връзката между броя на жертвите на ПТП и промяната на времето, която ни представи той. Може ли наистина да говорим за научно обосновани данни? защото транспортните происшествия имат различни причини. Може да говорим за технически повреди, водачите да са пили алкохол, може да има не спазване правилата на движение и още и още и още. И разбира се, ако разгледаме броя на пътно-транспортните происшествия и участниците в движението, е, ще забележим, че автомобилите е, се умножиха много през последните години. Не съм изненадана, че особено в, часов, в пиковите часове има особено много транспортни происшествия. Това едва ли е свързано с самото, самата промяна на времето, а с факта, че е час пик може би е, ще ни кажете, има ли пряка връзка между броя на катастрофите, жертвите на катастрофи и промяната на времето. Thank you. The last question. Благодаря. И последния въпрос от госпожа Шойдрова. Благодаря, господин председател. Ще говоря на чешки, защото тук имаме много чешки гости днес. Благодаря. Искам да кажа, че подкрепям казаното от колегите. Наистина има проучвания, които говорят за ефектът от примахването на лятното зимното часово време. И аз се радвам, че много колеги, идващи от голям брой държави и различни политически групи, се изказаха в същия дух. Смятам, че става въпрос за въпрос, който трябва да разгледаме много логично. Имаме нужда от данни, конкретни данни за премахването на лятното и зимно часово време. Разбира се, съвета също ще трябва да одобри, парламентът също, а инициативата остава в Европейската комисия. И е, съм готова да представя писмен въпрос, писмено искане към Европейската комисия, за да може да се направи едно проучване на въздействието и смятам, че като Европейския парламент ние бихме могли да направим нещо в тази посока. Имам а, ре, реакциите на различните държави членки и исках да благодаря на сенатор Шилер. Reactions. Благодаря. Сега дам думата на нашите оратори. Относно оценката за въздействието, Комисията със сигурност може да направи такова проучване, парламента също. Така че, виждате, ако искате да имаме е, неутрална неутралност, можете да го направите вие чрез вашия току-що създаден, вашата току-що създадена служба за а, е, проучвания на въздействието, а, а пък после инициативата да се предприеме от комисията Юнкер макар че приоритетите ни не са по залятното и зимното часово време, но когато имаме такива съзаконодатели, които имат и на власт, всичко е възможно. So yes, in response to the, uh, the first question, um... В отговор на първия въпрос, почти всички е, инциденти са възоснова на много фактори. Примерно дневната светлина, шофьора, как е карал, дали превозното средство е било в изправност и така нататък. Така че не можем да кажем за всеки един инцидент, това се случи заради тъмнината или пък това нямаше да се случи, ако имаше повече светлина. Не, това е невъзможно. Но това, което виждаме е увеличаване, просто скок в броя на инцидентите по почти едно и също време, когато примерно е, стане, става тъмно при смяната на времето. Така че е, логиката е, че че най-вероятно е заради, е, заради светлината и заради промяната на часа. Има различни моделирания, научни моделирания. Говори се за, броя, за обема на трафика, например, броят на пътно-транспортни происшествия на километър път. И не просто само за брой на ПТП спрямо трафика. Но така или иначе имаме нужда от много елементи, за да идентифицираме ПТП-тата. Но така или иначе мога да кажа, че има по-голям брой случаи ПТП-та в, в тъмното като цяло. Сега, с лятното часово време, като че ли има намаление на тези ПТП-та, но дали ще има а, такова намаление, ако оставим постоянно времето, не знам. Благодаря. В такъв случай приключихме първият блок. Благодаря на нашите гости. Благодаря им за техните оптимистични послания. И смятаме, че имаме силен съюзник в рамките на комисията, най-вече комисията Бенковска, която отговаря за вътрешния пазар. Тя каза, че от цялото си сърце е за премахването на смяната на часовете. И така, благодаря. А сега пристъпваме към втората част от нашето изслушване. Давам думата на професор Марта Мерол от Лудвиг Максимилианс университет в Мюнхен. Това е институт за медицинска психология. Заповядайте. Мистер Свобода, мистер... Господин Свобода, Дами и господа депутати, благодаря ви за поканата да присъствам днес, да участвам в тази важна дискусия, какво да се прави с лятното време. Независимо от това дали ще говорим за движение по пътищата или туризма, през последните 10 минути ще говорим за туризма, но ще видим какво е мнението на учените. Е, във връзка с смяната във времето. Аз се казвам Марта Мейрол в Лудвиг Максимилиан университет Мюнхен в е, Института по медицинска психология. Аз се занимавам е, с дневното време и то не само ще ви запозная с моята работа, колкото с дневната хронология. Така че ще ви запозная и с работата на моя колега, който работи също в Института по медицинска психология в Мюнхен. И набързо, за да ви въведа в темата, аз искам да ви помоля да се замислите за секунда, мисля, че психолозите вече са го правили, за секунда да се замислите върху е, хората, с които живеете. Особено когато те спят във връзка с това, кога вие спите. Повечето от вас признават, че е, повечето от вас стават по-рано или по-късно, отколкото вие. Тинейджерите по-късно, докато малките деца много по-рано. Така че е много важно дори е, и е, да е тъмно, е, всеки си има предпочитания е, точно кога да спи. Така че когато се замислите по този въпроси, е, ще се съгласите, че това е предпочитание, което не е свързано с традиционното определение на света. Вие не си е, определяте вашите предпочитания. Вие сте контролирани от вашия биологичен часовник, а този биологичен биологичен часовник е програмиран във вашите гени. Това е първо. Второ, е, когато е, е, времето за спане се контролира от биологичния часовник, той ги контролира на всички нива. Коригиране на гени, на хормони, как се държите, какви постижения имате. Така че въпросно е имуниционната система, кардио, сърдечно-съдовата система, имунната система да се подобри добри е, и те функционират обикновено най-добре в определени части на деня. Третото понятие е, че е, е, този часовник приема сигнали от околната среда под формата на светлина и на тъмнина. И когато те се съчетават, тогава се настройва един вид вашия биологичен часовник. Светлината на, въздействието на светлината върху вашия биологичен часовник е толкова силна, е, че ако живеете в източното полукълбо, тогава ставате по-рано, защото слънцето изгрява по-рано. Отражението на светлината върху биологичния ви часовник е толкова силно, е, че е, то е много по- много по-голямо въздействие през деня, отколкото през нощта, така че вие сте късен хронотип. Е, и влиянието на светлината върху хронологичния ви часовник е толкова силен, ако искате да се излагате на светлина вечерта или е, сутринта, е, вие сте закъснели хронотип хронотипове. Ако сте късни хронотипове, вие определяте социалните си умения и това, те трябва да бъдат добре съчетание. Но тогава няма да ви бъде необходим будилник. Така че основният въпрос, е, данните на професор Родеберг показва, че 80% от населението използва будилници в работен ден. Този, е, тази цифра е толкова висока, защото имаме е, комбиниране на социален график, работно време или часове в училище рано, ако няма светлина в околната среда, защото обикновено, ако има по-малко светлина, тогава вие се събудите събуждате по-рано и трябва да се е, спестява дневна светлина. Какво става, когато използваме будилника през е, работните е, дни? Повечето родители показват, че обикновено те се събуждат много по-рано и времето за спане е определено от биологичния часовник и то вече е приключило. Така че съня с съкръщава. Ние се събуждаме и сме активни, когато нашия часовник ни кара да спим. Така че, когато пътувате, понятието за по-ранен и по-кратък сън се определя от социалния часовник, защото вие трябва да отидете на работа или на училище. Тези, при които промяната във времето при пътуване показват, че това няма социално влияние. Но всяка седмица, обикновено години наред това се отразява за цялна кариера и последиците са за нашето поведение. Съкръщава се съня, е, недостатъчен сън, е, ням, е, лоши преценки, а също така промени в личността, по-голяма емпатия и намалени социални умения. Това е свързано с нарушението на биологичния часовник, сън, събуждане и да бъдеш активен в неподходящо време. Когато сме в, в, се разминаваме с обществото, това е свързано с употреба на алкохол или на кофеин. Освен това е свързано с наднормено тегло, с депресия, с заболявания. Всичко това е характерно за 21 век. Когато говорим за статистики, вие виждаме, че има увеличение в патологията в поведението и това се дължи на така наречената социална времева разлика. Колкото по, е, колкото по-не сте на фаза в обществото, толкова по-голямо наднормено тегло има. Така че е, спестяването на дневна светлина е, помага на здравеопазването. Е, през есента е, ние връщаме часовника с един час назад и времето става нормално. Междувременно отражението на светлината върху биологичния часовник е толкова силно, е, е, че е, то е, се определя от естествената светлина, а не от социалния часовник. Е, така че при спестяването на дневна светлина, ние просто по-рано се пригаждаме към нашия биологичен часовник има два, два вида последици. Първия остър ефект увеличение на инфарктите, както вече се каза, и на пътните катастрофи малко след промяната в времето. А второто е, че при преминаването към лятното време имаме по-голямо разминаване с обществото, т.е. повече кафе, повече е, цигари, е, повече наднормено тегло, е, повече депресии. Това всъщност води до разходи по здравеопазването. 1% от БВП т.е. 131 е, е, милиарда евро в Европейския съюз годишно. Ако се отстраним от спестяването на дневната светлина, е, тези цифри намаляват. Тези цифри могат да ви се сторят надути, но всъщност ние сме изследвали тинейджери за разминаването в обществото как, какви са нормалните промени при тяхното развитие. Европейски, Европа се гордее със своята академична традиция и признава ключовата роля на образованието за бъдещето. Ние сме публикувани е, проучване за студенти, е, е, кои е, ако се е, по-зле се представят на изпити, ако се явяват рано, отколкото късно. Е, това се отразява и на работната сила. Тези, които са студенти или придобиват професионални умения, всичко това се основава на хронотипове хроничното разминаване с обществото е, води до е, недостатъчно здраве и ние предлагаме решение на този проблем, е, като се увеличи дневната светлина в нашата околната среда, като проверяваме както количеството светлина, така и по кое време идва тук и изобщо насърчаваме спестяването на дневната светлина. Всичко това ще намали социалното несъответствие на хората в Европейския съюз. Thank you, madam. Благодаря, госпожо. Ще... Сега ще изслушаме второто изказване по този въпрос. Доктор Вернер, който е който работи в изследователска група в университета в Антверпен. 10 минути. Благодаря, господин председателю и уважаеми слушатели. Искам да се спра на 4 въпроса. Ще започна с, с е, и правната значимост и след това ще продължа с директивата. Е, първо, законодателната база и след това съответствието с принципите на пропорционалност и субсидиарност и след това оценката от 2007 година. Встъпително какво е, е значимостта на съответно създаване законотворческа дейност, постигане на баланс между политическата воля и необходимостта. Нуждаем се от разумни решения за европейски действия, което може да доведе че съответно решение на е, Съда на Европейския съюз. Отчитат се важни фактори и важни ам, а, е, критерии, които са значени. Оценките на въздействието са най-важните средства, с които разполагат европейските законодатели, за да отчетем пропорционността и субсидиарността в тези дни. Въпросът е изключително важно и все пак е обяснителният меморандум в документите на комисията за да се е насочен и към въпроси заложени в договорите. И така, правното основание. Правното основание от директива 2084 се отнася към член 114 от договора за Европейския съюз, давайки възможност за общи мерки и гарантиране дейността на общия пазар съгласно член 26 алинея 2. Е, тук могат да се въведат три ограничения. Първо, няма клауза в договора, е, която урежда този въпрос. Това е примат на лек специалист. Второ, отражение върху единния пазар пазар е, е, като преодолее разликите в националното законодателство и трето е, да не се стигне до изкривяване на конкуренцията и да се предотвратят бъдещи пречки. Съдът се произнася по този въпрос в, делото, в решението си по делото Водафон, като казва, че целите на мерките приети възоснова на член 95 алинея 1 са свързани с гарантиране съответно действието на единния пазар не е достатъчно да говорим за нелоялна конкуренция за прилагане на член 95 когато разликите с националното законодателство са такива, те трябва да преценим дали нарушават основните свободи. И това решение, макар и привлекателно, е трудно за тълкуване. Можем да направим аналогия с правния контрол и сегашните правомощия в германската федерална система, когато, например, се изискват федерални, т.е. национални мерки. Е, с, с, с цел да се стигне до такива решения, германския Конституционен съд като национален законодателен орган също се произнася по този въпрос, отчитайки всички важни елементи и пренебрегвайки всички неважни елементи. Основният момент е тук а, се отнася до доводите на оценката на въздействието и обяснителния меморандум. В този случай тук трябва да се е, вземе предвид мнението на економическите оператори, които са за хармонизация на лятното време така че да не се стигне до разминаване в законодателството по член 114. И все пак обяснителният меморандум от 2000-та година и отражението върху общия пазар не изглеждат достатъчно убедителни. А сега за пропорционалността и субсидиарността. Задължителността да, да изнимаме пропорционалност е свързан с обхвата на мярката, характера на мярката и разбира се съотношението разходи-полза формата на мярката, в този случай говорим за директива, е, очевидно е, е насочена в тази посока. Пропорционалността също е вид катализатор е, за законодателство на базата на натрупан опит. И все пак меморандумът не е достатъчно убедителен. Комисията стъпва на един независим доклад, като заключенията не са решаващи, както казва и самата комисията. Например, по отношение на земеделието не са направени изводи а е трудно, да не кажем невъзможно, да се направят по-солидни изводи. Оценката на директивата върху общественото здраве, енергията, енергетиката, извинявайте, и общественото здраве също трудно могат да бъдат оценени и все пак, когато говорим за свободно време и туризъм, те са важни моменти. Но когато говорим за транспорта, имаме един единствен доклад от Франция от 96-та година така че съдът би могъл да обяви и казва, че тук лип, липсва пропорционалност. Е, това предполага достатъчно научни данни. Трябва да отбележим, че въпреки, че доказателствата не са достатъчно убедителни, в крайна сметка подготвителната работа не дава основание за съответни действия от законодателя. За Субсидиарността, съгласно член 5 алинея 3 на договор за Европейския съюз, се свърза с действията на държавите членки и се намери отражение в предложението за директива. Няма да повтарям съдържанието на член 4 алинея 1 но тук очевидно е, трябва да се има предвид до сегашния опит така че трябва да се мисли за правилното толковане на субсидиарността. И както сочи решението по делото в Водафон, това е важен момент и не бива да се подценява. Ако позволите, няма да се спирам, спирам повече на въпроса за Водафон при директивата за лятното време е, това не е отчетно по този начин. Основите пет въпроса, които аз поставих. Е, това съответно се намира отражение в оценката на действията на държавите членки. Меморандумът посочва какво е отношението на държавите членки. И все пак не е ясно защо държавите членки да не могат да координират въпросите въпреки, помежду си, въпреки че в меморандума се говори за възражение на една от държавите членки членки. Ползата е, това е наистина въпрос на хармонизация е, както неодавнашни решения на съда, така и просочените доводи изискват внимателно разглеждане като част от програмата за интелигентно регулиране. Комисията мисли по този въпрос, но тук трябва да се мисли за правилното правно основание, а тук не е достатъчно са удовлетворени изискванията за субсидиарност и пропорционалност. И е, нека не забравяме, че при отсъствие на политическа воля това може да срещне сериозен отпор. Thank you very much. Благодаря много. След тези две изказвания отново имаме възможност да поставим въпроси към двамата уважаеми оратори. Господин Бекер. Diesmal nur ganz kurz. Този път ще бъда кратък. Смятам, че предвид последните две изказвания на експертите, можем да кажем, че е необходимо много сериозна научна, научно разглеждане на статуквото. Не искам да предричам резултата, няма и да изкажа личните си предпочитания, но особено във връзка с това, което чухме за хронобиологичните аспекти, е, ясно разбрахме, че не става дума за незначителна дребна промяна в живота на хората. Благодаря. Председателят, благодаря господин Лизе, благодаря на двамата докладчици към професор Вандер Брувне. Ако правилно ви разбрах, но не е излишно да повторите, ако разбрах правилно, вие смятате, че не само смяната на времето два пъти годишно, но и съответната година съставлява проблем, а и факта, че имаме лятно време, защото трябва да станем един час по-рано и това е непосилно за биологичния часовник на много хора, с всички проистичащи от това последствия. Правилно ли съм разбрал? Това означава, че не само не трябва да променим времето, и да, а да запазим зимното време. Е, въпрос, който редица граждани поставят различно към нас. Е, благодаря. Господин Ройно, аз искам да се присъединя към въпроса. Госпожо професор, тук изнесохте данни това почива ли на широка научна база и единно мнение? Безспорна позиция ли или има различни позиции? Не, не, безспорна позиция няма, но все пак широко застъпена. Това е първия ми въпрос. И второ, какво е вашето обяснение? Защо тези въпроси толкова сериозни? Защо така се подценяват тези въпроси от политиката и от обществото. Е, когато за първи път аз се заех с този въпрос по искане на една наша избирателка, аз се отнесох като към интересен проблем, но не ми се стори чак толкова вредно. Откъде идва всичко това? Това е не по-малко важен въпрос. И трето, можем ли да квантифицираме, да дадем числен израз? за колко хора се отнася това? За ограничен кръг хора или по-големия брой от населението или, или за наистина много-много голям брой хора, които не попадат в рамките на този въпрос? Председателят благодаря. Е, сега ще помоля уважаемите оратори да отговорят. А не, още е- един въпрос на господин Лебретон. Мерси. Благодаря, господин председател. Нека да кажа до каква степен днешното задание е много интересно. Благодаря на всички наши гости, които говориха по а, лятното часово време. И накрая малко ни се зави свят защото се питаме защо въобще е било създадено лятното часово време. Чухме такива аргументи е, от времето, когато е, е създадено, въведена тази е, мярка и в крайна сметка се оказва, че това е било неправилно, защото е имало още повече ПТП-та в много държави. Биоритмите също са нарушени. Казаха ни, че има големи смущения, че от това се стига до намаляване на ефективността на хората и хората се уморяват. Това е също проблем за здравето. Ключовият е, аргумент е економиката. Чух една цифра – това, което ще струва минаването към лятно часово време, ако правилно съм разбрал, казах, задавам въпроса към госпожа Меро, казахте, че това ще струва 131 милиарда евро на година. Правилно ли съм разбрал? Ако наистина е така, това е огромна сума. И после господин Ван Ден Брувене каза, че юридическата база за преминаване към лятното часово време също е нестабилна, недостатъчна. Та го питам, защо в такъв случай имаме въобще лятно часово време? И защо просто не се опитваме а, да направим идеологична стъпка напред, без да има никакви въобще а, предимства? Благодаря. Преди да дам думата на нашите гости. Искам да съм сигурен дали а, господин Любретон знае, че а, ще има още един въпрос след това, ще има още един оратор след това. А, това не е края на изслушването, така че давам думата на нашите гости. Благодаря за въпросите. Отбелязвам си няколко бележки от различните депутати. Говорихте за факта, че има проблеми с спането за около седмица. Според нашето проучване, върху около 50 души нямат проблеми с а, това време и се нагаждат много бързо. Но това е най-вече за хората, които са ранобудни. Но тези, които а, не са толкова ранобудни, имат проблеми за около 3-4 седмици след промяната. И това е, това е като цяло тенденцията. И сигурно се питате дали не препоръчвам да останем с зимното време. Да, да, аз предлагам да си останем с зимното часово време е, от това, което е, видях като доказателства и аргументи от нашето проучване върху тялото. Колегата тук каза защо преди толкова се е настоявало да има е такава часова разлика. Но знаете, че на времето нямахме такива данни за биологичните ритми. Биологичният часовник определя и настройва цялото тяло за действие в определени часове на деня – и еволюцията е казала, че това, този час, предвиден от биологичния часовник, е най-добрият час за изпълнение на някакъв процес в организма. Сега, когато имаме такова външно налагане на време, ни се налагат леки промени. Може да се почувстваме малко уморени и така нататък. Но това са древни промени, които добавят към вътрешните разлики, които вече имаме с биологичния часовник. И това социално ненагаждане, което се получава, е, болестта на малките натрупвания на ненагаждане. Например, ако имате някакво генетично заболяване или предразположеност, ако имате само предразположеност и ако имате постепенно натрупване на такива предразположености, в крайна сметка ще стигнете до едно, до едно заболяване. То се проявява чрез различни симптоми, например а, намаляване на имунната защита, сърдечно-съдови заболявания и други. Така че това е като цяло. А, изготвих един документ на Бяла книга и ние тук, колегите, които занимаваме с хронобиологията, можем да ви представим този документ и ще направим връзка към документа на вебсайта на изслушването. И ние се опитахме да резюмираме цялата, цялото ни проучване в рамките на една страница. Колко са засегнатите от тези промени, от това социално ненагаждане? около 80% от населението, някои много малко, други повече, тинейджерите са най-засегнати. И последната точка как е въведено лятното часово време. Сега не мога да а, говоря детайлно. Има си история в това отношение. една от историята, която чух е, че е имал британски архитект, който е трябвало да пътува до Лондон всеки ден и той е бил а, от ранните типове и а, е забелязал, че когато а, сенките на прозорците са малки, хората са по-сънливи. И не знам дали това е вярно, но това е една от историите, които чух. Но разбира се, това не е научна история. Аз искам да кажа, че а, относно правното основание имаме два въпроса. Дали трябва да имаме такова а, часово, такава часова разлика и а, второ, какво ще, а, какъв, какво ще е въздействието на различните часове, часови зони върху вътрешния ни пазар. И Знаете, наскоро имах един казус в, съде, в съда, но като цяло нямаме кой знае какви аргументации. Много а, от аргументите бяха спестяване на енер... енергия. И се наблягаше на член 98 за хармонизацията на вътрешния пазар. Да, има някои доказателства, но това не означава, че трябва да променим всичко из основи. Thank you very much. Благодаря. И сега изчерпахме вторият блок. И накрая вече доктор Михаил Вунерлих член на управителният съвет, директор на Немската асоциация на енергетиката и водата в Берлин. Имате 10 минути. Благодаря, господин председателю. Уважаеми госпожи и господа евродепутати, преди всичко благодаря за възможността да участваме в това изслушване. Наричам се Михел Вондерлих и съм изпълнителен директор на Германската асоциация на енергопроизводителите. От гледна точка на енергетиката, нека да се опитаме да хвърлим малко светлина върху въпроса. Веднага искам да кажа, че наличните факти не са нито много пространни, нито удовлетворителни или актуални технологич, тех, техническите промени променят и цялостната рамка, така че те първа предстои набиране на емпирични данни. За това по-късно от 1980 е, година в Германия променяме времето, от 96 година в цяла Европа. Идеята беше по време на енергийната криза от 73 година да спестим енергия. Основните мотиви на комисията за 90, въвеждане на лятното време през 96 година се базира на проучване и на експерти от държавите членки. Най-важният аргумент тук е, бе, разбира се, гарантиране на безпроблемната работа на европейския пазар, особено транспорт, земеделие, туризъм, като най-силно засегнати. Още от въвеждането на директивата комисията признава, е, че по този начин остава повече свободно време е, на разположение вечер, но няма много се сериозни научни основания за това. Първоначално идеята бе да се консумира по-малко електроенергия, но предвид необходимата, необходимостта от повече разход на енергия през сутрешните часове, и повече транспортни движения на транспорта вече всъщност не са кой знае колко големи. По мнение на комисията при въвеждане на лятното време тези аспекти почти не са играели роля. От енергийна гледна точка въпросът е спорен първоначалния желан, първоначално желание ефект на спестяване на енергия никога не е доказан. Да, спести се електроенергия за осветление вечер, но пък се правят повече разходи за отопление сутрин. Освен това, германското правителство възлага през 1983 година проучване на университета Мюнхен микро и макроанализ на лятното време. Оказва се, че отражението върху консумацията на енергия е пренебрежимо малко през 1994 година съответния тогавашната асоциация на енергетиците в Германия също прави проучване, което не води до промяна в становището. През 2007 година комисията излиза със съобщение, обобщаващо настоящата ситуация. В България, например, е установено, е, че економията е 0,01% е, за сравнение с 2005 година. Във Франция 0,014. Сега вярно светлината е може да се използва по-добре, но тогава нещата с соларната фотоволтайката не са така развити. Естония, например, не въвежда лятното време и економията на разхода на електроенергия е малко по-висока, обаче под 10%, така че разликата наистина не е голяма извън Европейския съюз. Има проучвания от САЩ, които дори сочат отрицателни резултати в Индиана, на щат Индиана е наблюдаван в продължение на 3 години под електропотреблението на 7 хиляди домакинства и се оказва, че разхода на електроенергия дори нараства поради необходимостта от отопление сутрин. Има и едно проучване от университета Линц относително ново от 2013 година. В обобщение в резултат на това се сочи, че има економия на електроенергия в Горна Австрия за 4 милиона евро, но доколко това е трудно да се каже. Ако обобщим резултата на базата на данните, оказва се, че по досегашни данни, промяната на времето не води до по-добър енергиен резултат особено когато се говори за новите системи за осветление, всъщност нямаме кой знае какви економии предвид необходимостта от повече отопление сутрин. През 2010 година се е направено проучване, което сочи, че за 14 милиона германски домакинства разходите за осветление са само 10%. Разбира се, има модерни устройства, модерни електроуреди, но мисля, че енергийната ефективност в това отношение крие големи възможности. Новото преразглеждане на лятното време от комисията и парламента трябва да стъпи на сериозни научни проучвания, не само за енергийната ефективност, но и отражението на лятното време върху енергопроизводството. Защото предвид фотоволтайката би трябвало да помислим по какъв начин се отразява то на разхода на енергия, а и по какъв начин, освен това, нещата могат да се оптимизират на регионално ниво. Слънчевата енергия може да се окаже наистина много полезна това според нас до сега не е проучвано и е крайно необходимо това да стане. В заключение препоръчвам от енергийна гледна точка преразглеждане на директивата има смисъл само на базата на нови проучвания. Осо по досегашни данни няма преимущество от промяната на времето. За това аз настоятелно препоръчвам да се направят нови проучвания. Благодаря. Председателят, благодаря много. Мисля, че отново настъпи време за въпроси към последния ни докладчик. Господин Роял. Много благодаря за тази информация. Тя никак не е маловажна защото стана дума за началото, причината, мотивите за целият този процес беше петролната криза, да пестим енергия. Понятно. Но ако сред кратко време се потвърди, вие го казахте, че тази економия на енергия не е на лице и аз много ви благодаря е, за казаното, че Друга да трябва да търсим възможностите за економия на електроенергия, няма защо да се мъчим да сменяме времето. Обърнахте внимание е, на тази анкета на, анкет, на комисията от 2007 година. Е, тогава става дума и за задължението за преразглеждане на директивата. Комисията хич не искаше да прави това, тази анкета, но е, под натиск я направиха и се установи и тогава още се констатира, че няма реална економия на електроенергия в нито една държава членка, но до сегашните европейски комисии нямаха никакво желание да се захващат с въпроса. Затова пак ще попитам. Вие се позовавате на данни от Германия Информацията на комисията от 2007 година, ако разбирам, сочат, че Германия не е изключение. В другите държави членки са сходни, а вие говорите и за Америка. Значи това, този аргумент отпада и ми се струва, че вече, вече никой няма е, на какво да стъпи, за да твърди, че е необходимо да сменяме времето. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Аз също ще започна с благодарност към господин Вундерлих е, напълно споделям казаното от преждеговорившия колега. Е, основанието изобщо да се създаде тази директива през 2001 година води до съответни изводи, е, тогава бе било економия. Явно това не се осъществява и няма смисъл да поддържаме тази директива особено предвид последствията от друго естество, за които вече чухме, за биоритъм, промените в човешкото дяло и така нататък. Много благодаря. Нямам въпроси. Все пак продължава да ме занимава въпроса какво струва смяната на времето в Европа. Не знам кой може да ни е, каже това. Всичко се променя, всичко се пренастройва. За мен това е важно в времена на економии. Моята молба, господин председателю, е след това изслушване да решим е, явно ще трябва да се помисли и с координаторите да се поговори е, ние да възложим на нашия отдел за оценки на въздействието да се възложи съответно проучване. Сега вече дали ще е становище по собствена инициатива, дали ще е доклад, имаме възможност да решим. Но днешният дебат показа е, че е, е, е на лице необходимост от действие. Да помислим за други инициативи, за да не замине този въпрос към папките и към коша. Благодаря. Господин Вундерлих, ще вземете ли отношение? По казаното ще бъда кратък. Ще продължа на немски. Пък и попитаха ме на немски, затова ще отговоря на немски. Ако погледнем доклада на комисията, е, единто уредба на е, единния пазар, е, вече не можем да говорим за економическа изгода в сферата на енергетиката. Няма економия на енергия. Предвид новите технически разработки, смятам, можем да кажем, а пък и няма, че това за сега не е направено. трябва да се направи много сериозно проучване, очи, изследване, използвайки и данните за фотоволтайката и така нататък. Имам данни за Германия но те не са много, много изчерпателни. Комисията, сега аз не знае колко е трудно да се промени директивата, но няма доказателства за економия на енергия в резултат на въвеждането на директивата председателят. Благодаря, колеги. Преди да приключа това изслушване, искам да благодаря на всички, на уважаемите оратори. Имаме един уважаван гост, господин Шилар от Чешкия сенат, автор на книгата само, за, само веднъж. Той би искал да говори, е, пред, да, да се обърне към нас, така че му давам думата. Важене дами и важени панове, моц дякуи за уделени слова. Дами и господа, Господин председател, благодаря ви за това, че ми давате думата. Благодаря ви за това, че ми предоставяте възможността да присъствам. Искам да благодаря и на моя приятел господин Свобода и моята колежка, която ми помагат и ме ориентират в Европейския парламент. От дълго време проявявам интерес към тази проблематика. Искам да споделя някои забележки с вас. Проблемът се появи преди два века. В Съединените щати Бенджамин Франклин въвежда лятното време, за да пести в последствие французите и немците също въвеждат лятното време по време на Първата световна война. Същата мярка е била взета и от Хитлер през 40-те години на миналия век. Впоследствие лятното време е било въведено от нашите другари – 79-та година. Като целта отново е да се пести енергия. Искам да добавя нещо, което според мен е важно. Е, това е мярка създадена от човека, е, който се намесва в естествения ход на нещата. Това е нещо противоестествено, защото човекът е, в своето щеславие се измерва с слънцето и с природата тъй като е, има смущения и затруднения, е, свързани с здравето на човека, бих е, искал да благодаря на професор Мерол защото госпожа Унерова, която е чешки професор и която се занимава с същата проблематика, е стигнала до същите резултати. Аз си служа с нейните резултати и заключения. Искам да кажа, че тъй като това не е полезно за всички, Так му обратното, 20% е, от населението страда от въвеждането на тази мярка. Мисля, че това е достатъчно условие, за да и се сложи край в европейски мащаб. Има е, хора, които не могат да вдигнат глас, да, е, има хора, които са аутисти. Аутистите изключително много страдат от това и тези, които се грижат за тях, ми казват, че е, аутистите е, трябва да е, се адаптират в продължение на повече от 7 седмици. Така че това е още една причина, за да се опитаме един път за винаги да поискаме е, решаване на въпроса на ниво Европейска комисия. Благодаря ви за подкрепата. Ние в Чешката република ще продължим да се борим и се надявам да постигна по-голям успех е, пред нашето правителство, е, за да изпрати то идеята до Европейската комисия. Е, е, професор Мерол. Искам само да кажа, че Бенджамен Франклин е бил известен ранен хронотип. Нямало е да реагира така, ако е бил нормален или късен хронотип. Е, извинете от името на моя сънародник. Аз, председателя, мисля, че е време да благодарим на е, всички е, наши изявени гости е, за времето, което ни посветиха. Искам да благодаря и на депутатите, не само, че участваха в хиеринга, но защото го подкрепиха и защото ми помогнаха при организирането му. В началото, когато дадох идеята за организиране на, оптимисти... на съвместен хиеринг, не всички бяха оптимисти. И искам да ви кажа, че се изразява много дипломатично. Мисля, че научихме много неща от всички, които взеха думата днес. Трябва да вървим напред. Е, по законодателството, но как точно Сутринта ние обсъдихме въпроса накратко тази сутрин с координаторите на Комисията по правни въпроси. И стигнахме до извода, че е, е, устен въпрос е, до комисията на следващото пленарно заседание би бил един от е, начините за ускоряване на нещата. Но, разбира се, госпожа Ниблер е права. Доклад по наша инициатива също е вариант. Благодаря ви за посещението на хиеринга. Закривам го.